пък и хората в региона да усетят в ежедневието си нашата помощ. Благодаря. Комисионер Севковиц, Кирис Кирис κύριοι συνάδελφοι, η Уважаеми колеги, приключихме разискванията. Утре в 12 часа е гласуването. Остана още една точка в дневния ред. Докладът на е, колегата Грес, свързани с развитието аспекти на правата върху интелектуалната собственост, върху генетични ресурси. Давам думата на докладващата за 4 минути. Добър вечер, колеги. В края на един твърде дълъг процес, миналия 6 декември, Докладът за последиците на уредбата на правата на интелектуална собственост върху генетичните ресурси, върху развиващите се страни, бе гласуван с много голямо мнозинство в Комисията по развитието. И а, този ден ще бъде отбелязан в аналите, а, тъй като за пръв път Европейските депутати, независимо от политическата си принадлежност, потвърдиха волята си да се борят против а, хищническото разграбване на богатствата на нашата планета. Днес думата биопиратство вече не е табу сред нас. И аз дължа благодарност на всички колеги, е, които участваха в постигането на този важен етап. Утре обаче ще трябва да направим поредната стъпка, да отидем по-далеч. Гласуването ще бъде от решаващо значение, за да заявим решимостта си, решимостта на Европейския парламент в неговата цялост да постигне по-последователна политика е, за развитие. Става дума за това да препотвърдим волята си да сложим край на биоператството да защищаваме традиционната култура, местната економика, да зачитаме правата на местното население, на дребните селски стопани и най-сетне да опазим околната си среда и биологичното многообразие. Вие добре знаете, 90% от биологичното наследство на света се намира в развиващия се свят. От друга страна обаче, огромното мнозинство от запазените марки, от патентите, се притежава като интелектуална собственост от развитите страни. И ние добре знаем, генетичните ресурси са от съществено значение за устойчивото земеделие и продоволствената сигурност навсякъде по света. Опазването на генетичното многообразие опазването на биологичното многообразие. Това са ключови думи за постигането на целите на хилядолетието за развитие. Става дума за това да препотвърдим принципа на последователност в политиката на развитие по 208 член от Лисабонския договор. И нормативната уредба, която регламентира днес е, добиването на природни блага, е, е, експлоатирането на, на традиционно знание, тази уредба е твърде слаба. И някои предприятия, от друга страна, не се боят от това в мътна вода да ловят риба и печелят сериозни печалби и предвид слабостите на нормативната уредба, предвид слабостите на практиката, неотложно необходимо е да се ратифицира и изпълни протокола от Нагоя. И то в рамките на една далеч по-ефикасна световна система за управление. И така, скъпи колеги, всички тук, които сме за една по-справедлива политика за развитие, трябва да поемем своята отговорност и да отстояваме трите тежнения на развиващите се страни. Задължението за оповестяване на происхода на биологичните ресурси. И разбира се, наред с удостоверяването на, на осведоменото съгласие от страна на притежателите на тези ресурси, справедливото споделяне на ползите от тяхната експлоатация. Така само можем да се преборим с бедността, опазвайки в същото време биологичното многообразие. Разчитам на вас, уважаеми колеги, и предварително ви благодаря. Благодарим на докладващата. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Паркър. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie. Počas mnohých... Благодаря. Знаем, че местните общности имат а, свои видове, за които се грижат. Те са запознати с различни вещества и това става обект на патент от страна на големи фирми. Генетичните ресурси, като например растения с медицинско въздействие, които се отглеждат от автохтонното население, и други, които се основават на познания. Z využívania týchto genetických zdrojov aj патентованих традичних познатков, могат да доведат до огромни ползи и печалби за големите фирми. Те остават в ръцете на биопирати. А местното население не може да се възползва от индустриалното ползване на тези растения. Трябва да променим споразумението ТРИПС, така че то да отговаря на Конвенцията за биологичното разнообразие и протокола от Нагоя. Само по такъв начин ще можем да предотвратим злоупотребата с генетични ресурси и местни познания – и да е, пречим за създаването на такъв тип печал. Συνάδελφε κύριε Πάσκα, ε, δίνω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Ανδρές. Госпожа Андрес. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладващата за това, че успя да постигне консенсус между всички политически групи в парламента по този въпрос. Естествено, че ползата от традиционното знание трябва да се споделя с всички общности, не само с онези, които държат патентите. Трябва да се направи нещо по въпроса, Говорим и за устойчивост, и за опазване на околната среда. В комисията Инта ние внесохме някои предложения във връзка с патентите, търговията, съставките и прочие. Европейският съвет, съюз трябва да получи съгласието на държавите членки за споделяне на ползата от а, такива а, от а, генетичните ресурси. На учените също трябва да се даде достъп до всички банки данни, които водят до повече генетични ресурси и разнообразие. Басеско, Госпожа Басеско. биодиверситет и o кондиция pentru опазването на многообразието на видовете е, е повеля на нашето време. Запазването на генетичното многообразие е изключително важен аспект при постигането на целите на нашето хилядолетие традиционното знание, което идва от развиващите се страни, е много важно а, генетичните ресурси са от изключително значение не само за по-добра медицина, а и за сигурност на продоволствието. Така че Европейския съюз в рамките на опазването на интелектуалната собственост трябва да отчете и потребностите на политиката по отношение на развиващите се страни. Протоколът от Негоя трябва да влезе в сила колкото може по-бързо. Трябва да се борим с биопиратството. Благодаря. Господин Жуао Ферейра num contexto de alterações globais. Благодаря, господин председателю. В контекста на глобалните изменения в почвата, в климата, в водата, биологичното разнообразие е огромен ключ към създаване на устойчивост на екосистемата. Това е изключително важно и за продоволствената сигурност, и за екологичната сигурност. Има и социални въздействия, свързани с ПИС по отношение на генетичните ресурси. Трябва да бъдат внимателно оценени всички аспекти, особено на генетичните ресурси. Те са едно общо благо и ние всички сме длъжни да се грижим за тях. Не може да има човек или нация, които да бъдат изключени от научното развитие и достиженията на науката и техниката. частното заграбване на природата, като не се дава възможност на хора и нации да бъдат лекувани, всъщност показва колко нехуманен е капитализма. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, от името на комисията аз отправям благодарност на Европейския парламент и особено на госпожа Брез за изготвения доклад – за интелектуалната собственост и генетичните ресурси. Благодаря и на Комисията за развитието, Комисията по правните въпроси, за външната търговия. Европейската комисия смята, че Европейският съюз до сега играе важна роля, утвърждавайки нормативната уредба на световно равнище в е, тази област. И наистина, е, повишава се ефикасността на борбата за опазване на тази интелектуална собственост и в тази връзка борба с бедността. Е, впечатляващи са най-новите е, постижения е, на, на биотехнологиите, бионауката. Поражат се нови надежди за опазване на биологичното многообразие. Сега вече си даваме сметка, че научно-изследователската работа в тази биотехнологична област е от съществено значение както за опазването на околната среда, така и за преодоляването на бедността. Но наистина, развиващите се страни са все по-обезпокоени от хищничество економическото разграбване на генетичните им ресурси. Европейският съюз се отнася с загриженост към тези тежнения на развиващите се страни и е, работи, и за напред ще работи в рамките на Световната търговска организация, в рамките на СОИС, Световната организация за интелектуална собственост и други, за отстояване на техните права. Новият международно правен акт, посветен защитена на биологичното многообразие. Протокола от Нагоя е, гарантира, би трябвало, да, след като бъде ратифициран и изпълнен, след като най-сетне бе договорен през 2010 година от Международната общност, да, да гарантира а, е, справедливо споделяне на ползата и осведоменото съгласие на развиващите се страни. Това пък е, на свой ред би допринесло за опазването и устойчивото е, използване на биологичното многообразие. Комисията вече е предложила е, законодателство за ратификация и изпълнение на протокола от Нагоя, това в рамките на Европейския съюз. Е, проектът ще осигури правна сигурност на европейските ползватели и ще повиши възможностите за по-голям стопански оборот е, с генетични ресурси. В същото време проекто регламентът създава една солидна система, която е, ще е, вдъхне доверие на развиващите се страни в нашата регламентация. Ние смятаме обаче, разбира се, че трябва да се предпазваме от прекомерните разходи за изпълнението на, на регламента. А Европейският съюз играе активна роля и за е, постигането на окончателен е, вид, на, на функционална форма на механизмите, необходими за изпълнението на е, протокола от Нагоя. Комисията подкрепя механизма за обмен на информация по проекта, по протокола от Нагоя и се ангажира ефикасно да работи в сътрудничество с всички останали заинтересовани страни. За да бъдат подпомогнати особено най-слабо развитите страни, Европейският съюз и редица държави членки подкрепят други договарящи страни за ратифицирането и изпълнението на протокола. Е, много важен е, пример е, е инициативата с участието на множество донори за изграждането на административния капацитет на страните от АКДО. Освен това, следва да бъдат доразвити и редица други международни правни актове. Европейският съюз активно работи с СТО и СОИС. И най-сетне, в двустранните отношения с трети страни и в съответствие с последователната политика на Европейския съюз за развитие, ние работим за приемането на балансирани решения в областта на интелектуалната собственост, за да бъдат избегнати отрицателните последици в областта на селското стопанство здравеопазването, за да се преодолее бедността. В обобщение Европейската комисия отдава дължимото на призива на Европейския парламент, съдържащ се в доклада. Ние приемаме, че една система на интелектуалната собственост, която предотвратява биопиратството и насърчава нововведенията и трансфера на знания и технология във взаимна изгода, е неразделна част от усилията за постигане развитие на развиващия се свят и преодоляване на бедността. И комисията с интерес ще очаква по-нататъчното си сътрудничество с парламента, в това число с комисията на Европейския парламент за развитието по този много важен кръг от въпроси. Благодаря. Уважаеми дами и господа, колеги, приключихме разискванията за днес. Утре в 12 часа ще е гласуването на последния доклад. Лека нощ на всички!